Continuamos, si les parece, con el... Нека да продължим сега. Следващата точка по дневния ред е гласуването. Надявам се, имате в себе си електронните си карти. Може ли да направим проверка и да започнем? Сложете ги в машинките. Torres. Modificación del reglamento 2371 sobre conservación y explotación. Изменение на регламент 2375 за устойчива експлуатация на рибните ресурси в рамката на общата политика в областта на рибарството. Доклада Хактън. Готови ли сте вече да започнем? Ако да, тук няма изменения. Така че гласуваме цялото предложение. Нека да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Одобрява се. Раз... Отделно гласуване по втори параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуване по параграф 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. И пристъпваме към следващата точка. опазване на рибни ресурси посредством технически мерки за защита на млади екземпляри. Това е доклада на господин Галагър. Изменение 22. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля гласовите. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Моля гласовите. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 за гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 пада. Изменение 33. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 пада изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 пада. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. В две части. Е. Първа част гласуваме. Трето компромисно изменение. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Извинете. Изменение 16. Гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Край на гласуването. Приема се. 42 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 18. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 45. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме е, законодателно предложение с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега законодателната резолюция гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с пълно мнозинство. Поздравления господин, за господин Галагър. Имате въпрос ли, госпожа Прага? Да. Може ли да задам въпрос по същество по тази тема? Интересувам се какво се случва с доклада. Комисията ще е готова ли да включи в регламента и тази резолюция е, за Черно море? Има ли представител на комисията тук, който може да отговори на въпроса? Да, заповядайте, имате думата. Uh, we, uh, we support the, the Black Sea inclusion. Да, да, ние подкрепяме включването на Черно море. Дискутираме с България и Румъния в момента по как ще може най-добре това да бъде направено, но по принцип да, подкрепяме включването на Черно море. Bien, gracias. Eh, una cuest... Добре, благодаря за отговора. Сега даваме мандат на господин Галагър за преговорите, нали? Да. Някой друг да иска да коментира нещо по тази точка? Не? Тогава можем да преминем към следващата точка. Господин Ривелини, искате да кажете нещо ли? Искам да запитам имаше проблем между Италия и Сирия, два кораба, които бяха отвлечени, задържани в Сирия. И проблема стои от години. Искам да запитам комисията какво смятат да правят по въпроса корабите са били задържани в международни води. Не е лошо и нашата комисия да постави този въпрос, за да можем и да обсъдим а, този въпрос, включително и за а, водите на Средиземно море. Председателят, не знам не знам дали ще може да получим отговор на този въпрос, защото той не е включен в дневния ред може би можеше да се отправи въпрос към господин комисара или да го включим в дневния ред за по-късно. Ако представителите на комисията искат да отговорят, може, но може би можем да включим този въпрос по точка разни. Не може е така да зададете въпрос в хода на заседанието, без да е включен този въпрос. Да, извинявам се за това, но в края на краищата ние не бяхме предупредени от Либия, че ще бъдат задържани нашите кораби в международни води и вече години този проблем се стои. Комисията много добре знае, че е безкрайно тъкат дебатите по тези неща и това е много, много сериозен случай, с който сме се сблъскали вече от много години. Да, да, естествено, че не са ви предупредили, но за нашите заседания си има процедура. Ако искате да зададете въпрос по определена точка, трябва да го дадете предварително. Просто не е в момента мястото. Аз лично съм готов да проявя добра воля и давам възможност на представилите на комисията да отговорят, но ако те не могат да ви отговорят, ще ги разберем напълно. Ние сме включили, предвидели други теми за обсъждане днес и съм убеден, че в един бъдещ момент ще можем да го обсъдим. А ако представителите на комисията са готови да отговорят, разбира се, ще им дадем думата. Ако не, ще пристъпим към точка 5 от е, дневния ред. Изменение на регламент 1098 за запасите от тръска в Балтийско море, е, което и правим в момента Господин Валеса е докладчик и му давам думата в момента. Благодаря. Тук в момента ще ви представя измененията на регламента на съвета за многогодишния план за запасите от треска в Балтийско море. Този регламент се нуждае от изменения, защото текста трябва да бъде съобразен с договор от Лисабон. И съответно ние трябва да нанесем въпросните изменения. Правили сме това и с други законодателни текстове. Регламента е в сила вече 5 е, години. Наблюдава се факта, че не действа толкова добре, колкото би следвало. Е, комисията предложи не само да направим обикновените изменения, за да пригодим регламента към Лизабонския договор, но и да се опитаме да направим малко повече защото регламента не отразява това, което е, се случва в момента с запасите от тръска в Балтийско море. Това бе ясно заявено от регионалния комитет. За това е, ние е, внасяме съответните изменения. Запасите от тръска в момента се подобряват благодарение на многогодишния план, но той не е достатъчно гъвкав. И според нас ние трябва да си поставим целта в регламента да се включи по-голяма степен на гъвкавост. Именно за това искам да се изкажа днес. Ред препоръки сме получили от регионалния комитет е, за Балтийско море. Те също смятат, че трябва да има по-голяма степен на гъвкавост. Разбира се, на е, е, базата на научни данни. Комисията ще предложи изменения. Но още не го е направила. Тя предлага да се направи план за управление, който да обхваща повече от един видове. В момента се работи именно по този план. И Просто плана за опазване на запасите от тръска трябва да отразява и състоянието на останалите е, видове запаси за съжаление, информацията, която получих, може би комисията може да потвърди, е, че е, планът ще бъде представен малко по-късно, отколкото се предполагаше. Защото имаме нужда от нови научни данни. Е, плана е много широко обхватен и трябва да бъде добре формулиран – Става дума за плана, който ще засяга повече от един вид риба. А междувременно ние трябва да си имаме план за треската, защото трябва да действаме. Та, многогодишния план за управление на различните запаси може да бъде въведен частично за момент. Що се отнася до смъртността. Смятам, че там можем да завишим цифрите. Разполагаме с много солиден анализ. 0,3 е цифрата, която се дава за смъртността. И в плана в момента не се предвижда никакъв механизъм за увеличаване на броя за извършване на риболов. Изменение 9 се опитва да реши този пропуск. А, за малките риболовни съдове по-къси от 12 метра, те би следвало да е, имат разрешение за риболов в е, район до 12 морски мили, измерени от основните брегови линии. Не смятаме, че това ще се отрази е, върху хвърлянето на хайвера, защото то, хвърлянето на хайвера се, включва, е, се случва в много по-дълбоки води, а тук става дума за крайбрежен риболов. Също така се подават изменения, свързани с успешното функциониране на плана и, след, и наблюдаването на изпълнението на плана от страна на страните членки. Т.е. те да могат да следят допустимия улов. Не трябва да Забравяме също, че има периоди, в които има забрана за риболов. Смятам, че е, в момента запасите за тръска се развиват много добре. В предложението на комисията се казва, че изпълнителните правомощия на комисията трябва да бъдат ясно описани и правомощията трябва да се изпълняват е, посредством делегирани актове или актове за изпълнение – като е, съответно ще се направи съответното разделение в е, клаузите. Тази тематика се покрива от ред членове, е, свързани с Лисабонския договор. Член 36, например, има отношение към изпълнение на плана. Член 27 разглежда въпроса за смъртността. Комисията иска тези теми да се решават с делегирани актове. И се твърди, че това не са основните елементи от плана, но според мен смъртността е абсолютно ключов момент за плана и затова там трябва да се работи с акт за изпълнение. Има и няколко други по-малки промени. Предвижда се е, в текста да се дава възможност на комисията да упражнява правомощия е, по... Става дума за изменение 12. Смятам, че това, което се предвижда там, обаче е грешка. Това е което имам да кажа за момент. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Тревелс. Uh, благодаря. Първо, благодаря на докладчика за неговата работа. Има няколко въпроса, които, колкото и да сте изненадани, не съм съгласен с неговата позиция. Когато става дума за запасите от тръска в Балтийско море, всъщност тук става дума за един, така да кажа, двоен капан. В Балтийско море протича един много интензивен процес на обесоляване, а треската много зависи от степента на соленост на водата. Около 35 см дълги са екземплярите и те зависят много от соления състав на водата. И те определено не се чувстват добре. Част от проблема е именно обезсоляването. А хвърлянето на, проблем, на кайвера, извинете, би следвало да се случва в най-дълбоката част на водите, но всъщност какво се случва там? Там вод, морската вода е практически мъртва. Тоест има огромни области, където е, рибата не може да хвърля хайвер и по тази причина те се принуждават да стигнат до по-малка дълбочина, където не се чувстват комфортно. Тоест, е, проблемите са много е, по-големи, проблемите с треската в Балтийско море, много по-големи, отколкото ни е приятно да приемем. Изменения 4, 5, 9 и 10 от доклада смятам, че са малко прекалено оптимистични. Хубаво е да сме оптимистични, но е, смятам, че ще е по-разумно да изчакаме е, плана за управление, е, който покрива всички или повече от един видове. И ако той ще излезе по-късно, това наистина ще ни постави сериозни проблеми, т.е. така двойния капан, за който говоря. Председателят, благодаря, господин Кристиансен сега. Так for det, herr formand, og tak til ordføreren for arbejdet. Благодаря. Господин председател, нека да благодаря на докладчика за изготвения проекта доклад. Трябва да имаме предвид последиците, ако е, целта ни е да адаптираме тази част от законодателството към Лисабонския договор. Това е политически въпрос. Изменение 4. Целите за смъртността на рибата. Ние в момента провеждаме анализ на евентуалните последици. Както господин Торвал спомена, а, е добре първо да се изчакат резултатите, преди да преминем по-нататък. Същевременно, в дългосрочен план, ни е важно да имаме един устойчив план за улова на треска в Балтийско море. Именно заради това, независимо от политическите обстоятелства, трябва да изчакаме резултатите от проучванията. Не може да се работи с краткосрочни решения. Тази економическа сфера очаква от нас дългосрочна стабилност. Години вече управляваме зле запасите от треска в Балтийско море. Никой няма интерес това да продължава. Дори и тези запаси да се подобряват, пак имаме нужда от по-добри планове за управление. Затова нека първо да видим резултатите и след това да обсъдим как да управляваме тази зона. Също времено Искам да попитам комисията, докъде сме стигнали в многогодишния план, можем ли да очакваме инициатива от страна на комисията и очаквам добро сътрудничество с докладчика. Благодаря. Госпожа Лювен. Благодаря много, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчик за цялата работа, която е свършил. Съгласна съм с господин Тор Валкс и господин Кристенсен. Действително имаме дългосрочен план за управление на треската в Балтийско море, който е позволил известно възстановяване на запасите. Така че все пак е, можем да сме доволни от това. Макар, че продължава да има притеснения за дисбаланса на видовете. Наскоро бях на баланс в Гдиня преди няколко седмици. Е, семинар за запасите от треска, организиран от местния консултативен съвет. И имаше рибари, които бяха притеснени. Много рядко рибарите могат да кажат, че има твърде много треска. Може да се окаже, че тук и там има някой е, друг добър запас е, близо до е, полския бряг, но в никакъв случай това не въжи за водите около Южна Швеция, да не говорим за Северна Швеция, така че а, Надявам се, че целите на комисията действително да променят нещата в положителен положителна посока. Спомняме си фантастичните години на треската, 80-те години. А, едва ли можем да се върнем до тези нива, но все пак трябва да направим нещо. Господин Вален се спомена увеличаването на смъртността на рибата в цяло Балтийско море 0,5 трябва да е тя в западната част на Балтийско море и 0,3 в източната. И ако се увеличи над 0,3, както предлага господин Валенса, мисля, че този подход е, е просто погрешен. Нека да видим и комисията, разбира се. Да видим какво ще предложи тя. Други предложения е да се допуснат всички съдове по-малко от 12 метра на дължина, да имат право да ловуват по време на а, забранения период през лятото. А, нека да ви припомня, че този забранен период е именно за да може треската да се възпроизвежда. Не може и тъй да допуснем всички кораби под 12 метра да могат да ловят риба до, цели 12 мили от брега а, все още нямаме яснота какви биха били последиците от това. Това е въпрос, който трябва да разгледаме много внимателно тук, в тази комисия, преди да дадем зелена светлина на това предложение. Що се отнася до изменение 9 за гъвкавостта, отново предложено от господин Валенса, иска се с 10% да се увеличи броя на дните за е, позволените дни е риболов. Ако не спада е, смъртността на рибата. Честно казано, освен ако нямаме доказателства, че тя значително намалява в цяло Балтийско море, подобно увеличение на дните за риболов би било против принципа на предпазливост. И искам коментар на комисията по изменение 2. Там се иска промяна на една дума. Минимален на праг смъртност на рибата да се промени на целеви праг смъртност на рибата. Какво значи това целеви прах. Какво е въобще, каква е целта на комисията с тази, с това изменение? Благодаря. Благодаря много, господин председател. Нека първо да поздравя докладчика. и да си спомним, че докладчикът тук се занимава с научните доказателства. Проблемът според мен е, че нямаме достатъчно такива доказателства на този етап. И все пак, едва ли би било толкова трудно да се намери информация за Балтийско море. Как така нямаме информация? Защо нямаме информация? Защо е важно това ли? Ами, важно е, както каза един от преждеговорившите колеги, тъй като трябва по-добре да разбираме какво се случва. всички имат впечатление, че рибните запаси намаляват, но всъщност това не е вярно. Е, те се възстановяват доста добре. Все обвиняваме рибарите, че ловят твърде много треска, а сега се оказва, че намаляваме възможностите за риболов с 15%, а също времено на практика не риболовът се отразява тежко на рибата, а обесоляването на Балтийско море. Не може просто и е тъй да се каже, че един или друг фактор е решаващият. Докладчикът говори за преразглеждане на плана за управление, но честно казано, до този етап тъй или иначе не е имало добро преразглеждане. Предполага се да работим въз основа на научните данни. Комисията казва това редовно, също времено не адаптира плана. Говори се по-скоро за а, печалбата. А мисля, че перспективите за бъдеще просто не са добре, добри, защото изглежда, че комисията няма каквито и да било намерение да въведе истински устойчив план за риболова. Все говорим за устойчив риболов, добре, ама защо не се говори за изхвърления улов? Толкова много риба се изхвърля обратно в морето, а нищо не се прави, за да се справим с това. няма достатъчно добър контрол. Имаме само представа какво е общото количество обув. Забравяме обаче, че се изхвърли много риба. Конференцията в Гдиня, която споменахте, съвсем ясно показа, че една от основните причини, поради които страните около Балтийско море не работят заедно, е, че всъщност никой въобще не знае как ще се разпределят ам, квотите за улов. Какви са принципите? А, как ще се разпредели общия допустим улов? А, никой не знае това, дори комисията не знае. Не се знае какви ще са исканията за а, отчетността. Много е важно да се избегне предоставянето на погрешна информация, защото после тази информация ще се използва, за да се вземат съответните решения. Затова е необходимо да се хармонизират изискванията за отчетност. Що се отнася до гъвкавостта, по отношение на дните за риболов, т.е. дните извън пристанище, казвате, те трябва да се увеличат. Ами предложението е добро. В крайна сметка, по някой път времето просто е лошо и няма как рибарите да прекарат толкова дни извън пристанище, колкото биха прекарали иначе, т.е. ще им се намалят възможностите за риболов. Въобще мисля, че ни трябва малко повече гъвкавост. Благодаря. Господин Кун. Благодаря, господин председател. Балтийско море е сравнително малък район. То е доста затворено море. То е почти едно езеро. Трябва да е доста обозримо. В него има е, комбинация от различни видове. Има хищни видове, има други. И не мога да разбера защо се занимаваме само с треската. Разбира се, треската е доста търсена риба и е хубаво а, нейните запаси да се запазят. Но преди 5 години имаше голяма криза и имаше а, голямо орязване в а, общия допустим улов. А, но вече виждаме, че се увеличават запасите. Много сме доволни от това и сега цената се определя от търсенето и предлагането и цените са високи, така че трябва да продължим да прилагаме някакъв план за управление. Разбира се, в Балтийско море екосистемите продължават да се развиват. Не трябва да забравяме съдържанието на сол във водата – солта в Балтийско море идва от Северно море и само от Северно море. Преминава през проливите и е доста трудно да се измерят различните нива на соленост в Балтийско море. Това е много важно от гледна точка на областите, в които се и вера. Затова са ни необходими научни изследвания, които да проследят именно това – хвърлянето на хайвера, количествата хайвер, лично и прочие. Нека да не забравяме и другите запаси, например младата херинга. Тя също е много важна. И тук основният въпрос към комисията и към учените е следният. Колко голяма трябва да е биомасата на запаса, за да се постигне добър баланс. Гъвкавостта, предложена от господин Валенса, може да е а, а, добра, ако а, са добре определени квотите за общ допустим улов, но се оказва, че рибарите много често имат нужда от повече дни, за да могат а, повече дни да стоварват на рибата, о, извинете, на сушата прясна риба, която да отива прясна на пазара, а не да се замразява. А, така че добре да намерим добри решения. Благодаря, господин Торвал. Благодаря, господин председател. Мисля, че е, този въпрос действително е много важен. Сигурен съм, че каквито и да било дискусии, в които се твърди, че няма достатъчно нощни доказателства, всъщност а, са погрешни. Нека да ви дам пример. Знаем, че спада солеността на водата в Балтийско море и знаем защо. Първо, в цялостния басейн на Балтийско море вали повече, а това е поради процеси в Северния Атлантически океан, които текат вече от 30 години и са много добре известни. Въобще не ни трябват повече научни доказателства за това. Просто трябва да прочетем натрупаната информация. Вторият въпрос, втората причина за обесоляването са меките зими. Много добре знаем, че през декември и януари трябва да навлиза султа в Балтийско море. Питате защо? Ами защото тогава са замразени реките, които идват от северните страни и тогава на Оресунд ам, налягането на водата, излизаща извън Балтийско море, е по-низко и за това има повече възможности за навлизане на солена вода от Северно море. Обаче, тъй като зимите са твърде меки, няколко години подред тези реки не замръзват или не замръзват достатъчно и пак има проблем с солеността. И а, вече няколко а, години нямам, след няколко години няма да имаме а, достатъчно треска в южната част на Балтийско море, защото там трябват 11 промила соленост минимум. Освен това, много добре знам, че голяма част от дъното на Балтийско море е мъртва. И да се казва, че има нужда от повече е, научни изследвания на този факт, е, е, просто е безотговорно. Виждате колко съм разгневен. Извинявам се, ще не го приемайте лично. Просто трябва да се прочете информацията. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Благодаря. Сега някои общи въпроси. Първо, има редица процеси, които преминават през нашата комисия по отношение на съответствията. И много пъти съм казвала, нужно е да имаме напредък по отношение преговорите между институциите, така че в крайна сметка да се стигне до някъде, а не просто да мине темата през парламентарния процес и през комисия. Докладчика показва някакви конкретни а, теми, които са разглеждани в тези процеси и искам да повторя казаното, което вече, за което вече стана дума за треската. Плановете за управление трябва да бъдат спазвани. Аз също ще направя своите предложения, които ще предложа на вниманието на комисията в тази смисъл. Много от е, корекциите, предложени от докладчика, са свързани с това, че комисията твърде бавно откликва и, разбира се, докладчика не е годува от това. Можем да поставим нашите изисквания по отношение на плана за различните видове, но според мен в крайна сметка, наистина вижда се а, притеснението на а, докладчика и много добре би било комисията да се слуша в казаното от нас, защото в противен случай непрекъснато ще се повтаря тази практика. И сега нещо много важно. Говорим за реформата на опор и регионализацията като единствения път, по който може да се върви напред. Нека не забравяме това. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Валеса. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za... za... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички. Горещо ви благодаря за всички ваши коментари. Ще ги имам предвид всичките. Няколко думи искам да споделя сега. Нали истина, може би прекалено далеч отивам в моето предложение. По-далеч, отколкото се изисква по отношение извършване на корекция спрямо Лисабонския договор. Всъщност това не беше моя инициатива. Комисията направи съответното предложение, което отива твърде далеч а аз просто работих по него. Тоест, това е една реакция по отношение на това, което се случва в Средиземноморието. Комисията казва, че трябва да чакаме, може би до декември. А пък аз искам да предложа нещо, което ще ни доведе до някакво действие, докато все пак чакаме да тече времето. Е, според мен е необходимо наистина да се предприема действия. Не става въпрос само за намерения, добри намерения, които съм си измислил. Това, което предлагам, се основава на предложенията, които са направени миналата година. Или сме за предложено от Международния съвет за изследване на морето или не. Според мен това е важната позиция. Предложенията не са чак толкова драстични. Според мен са добре балансирани. Така или иначе виждаме сериозно намаление. Не можем просто да пренебрегнем а, написаното в доклада. Той се основава на познания, от които имаме нужда в хода на нашата работа. Що се отнася до девето изменение? Това е един въпрос, който трябва да е свързан с факта, че няма разпоредба за увеличаване на броя на позволените дни. Дни отсъствие от пристанище – а при положение, че смъртността на рибата е толкова висока. Разбира се, ако имате други аргументи, с удоволствие ще ги изслушам. Но не говорим, е, тук говорим за 10%, не е чак толкова много, вероятно можем да си го позволим. И така ще можем да бъдем корентно способни в Балтийско море. Сега по отношение на десето изменение, въпроса за забранение за улов период. Осми член, шеста алинея по отношение на концентрациите преди и по време изхвърляне на хайвера. Мисля, че всичко това ще има въздействие в крайна сметка по отношение запасите на треска защото а, говорим за видове, които са дълбоководни в крайна сметка. Така че мисля, че е разумно да дадем разрешение на рибарите да ловят риба в зоната от 12 мили. така можем просто да изпълняваме разпоредбите, които са уредени от документа по отношение запасите от треска, разбира се, в рамките на дните, на които имат правило. По отношение на моето предложение, мога да кажа, че то всъщност внася равновесие – няма да има отрицателно въздействие върху хвърлянето на хайвера. По-нататък. Е, рибарите няма да могат да ловят риба по-дълго време, защото има заложени ограничения. Тук говорим за 37%, които са заложени от е, ОДУ тази година които до септември са изразходвани. Така че, което предлагаме е следното. Ами това не са, както вече казах, просто намерение. Моето предложение се основава на научни данни. Благодаря на всички вас за направените изказвания и се надявам, че ще мога да ви убеда в крайна сметка в позицията си. Благодаря. Председателя, благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е регламент относно европейската змиорка. Господин Дейвис. А няма ли да чуем комисията? Председателя. Моля да ме извините. Комисията има думата. Even before you, but I'm sorry. La comisión no me ha dicho nada tampoco нищо не ми бяхте казали. Имате думата. Искам да отговоря на някои от е, повдигнатите въпроси по отношение на доклада. Имахме възможност и ние да дискутираме в секретарията темата, също с е, асистента на господин Валеса. Преминахме пред точките от предложението, разгледахме различни аспекти и мисля, че уточнихме доста от тях. Но няколко основни проблеми по отношение на научните данни. Бих желал да уточня за какви точно става дума, когато говорим за 12-те мили. Например, в доклада за оценка на въздействие не се упоменава ако погледнем картата на Балтийско море, ще видим, че тази зона от 12 мили е до 20 метра дълбочина някъде. И там а, треската хвърля хайвер, следователно а, подобно действие може да има въздействие върху процеса хвърляне на хайвер. Трябва много внимателно да подходим по отношение на този аспект защото съдовете под 12 метра са изключени от конкретни изисквания в регламента и това също е много важно. Какво се казва в доклада на съвета, Международния съвет за опазване на морето? Ако това се спази, т.е. ако уредбата въжи и за този тип съдове, които ловуват в по-плитки води, тогава няма да има въздействие върху хвърлянето на хайвер. Ако погледнем отново в карантата, ще видим, че тук липсва съответствие. Може на 6 мили в определени зони около скандинавските страни да има големи дълбочини, което значи, че може да се лови много треска, която хвърля хайвер. Просто искам да ви призова вниманието към този факт. Трябва много внимателно да се обсъдят всички аспекти от направеното предложение. Нещо друго. Искам да отбележа, че с това предложение се предлага да се отклоним от предложението на комисията относно е, смъртността на видовете. Трябва да се обърне внимание на този факт. Нещо друго, което се предлага. Или поне излезе от дискусията – вероятно в бъдеще ще има нови корекции, които ще трябва да се направят. Поне такава е нашата информация по настоящем. Благодаря. Благодаря, председателя. Благодаря ви. Ако няма други коментари, можем да приключим тази точка от дневния ред. И сега редица групи зададаха въпроси по отношение на предишната точка – доклада за господин Галатер. Първи компромис. Галахар, прощавайте. Аз съм убеден, че гласувахме. Можем, не можем да проверим сега, но ще го подложа на гласуване в подходящо време. Убеден съм, че не гласуваме точно тази точка. но аз се обзалагам, обзалагам и обяда, че съм прав, но както и да, ще видим по-нататък. Сега по компромис едно. Може ли да гласувате с ръка? Това е въпрос от групите. Моля, гласувайте за компромис едно. Ботов контра. Против. Въздържали се. Приема се. 13 та точка от дневния ред. Изменение на регламента на съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка. Разполагаме с 30 минути за дискутиране. Срока за внасяне на изменение за предишния доклад беше 15 октомври на обяд. Крайният срок за внасяне на изменение е това. Комисията ще ни запознае с 13-та е, точка възстановяването на запасите от европейска змярка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Целта на това предложение е регламента по установяване, мерки възстановяване на запасите от европейска змярка да се а, е, а, е, постави в съответно зависимост и да се хармонизира с договора. Това са мерки, за, е, които са актове за делегация и изпълнителни правомощия. Трябва да се оцени спада на цената член 7, 6 алинея на змиорките. По отношение на плановете за управление, пети член, първа алинея. Също е точка за обсъждане. По-нататък сегашния текст на регламента по отношение правомощията за мерки за целите. Установява се, че това е не е, от по същество въпрос. Процедурата, която сега съществува, не може да бъде повече прилагане. За това разпоредбата по седми член, седма линея трябва да бъде заличена. Освен това, към измененията по отношение хармонизиране с Лисабонския договор на регламента, ние предлагаме редица промени в настоящия регламент и 2008 е, година бе установено, че Черно море и съответните реки не са естествен хабитат за европейската змиорка за целите на този регламент и за това първи член, втора алинея от регламента следва да бъде заличен. На следващ въпрос, изключението от задължението за подготовка на план за управление – от 1 януари 2008 година. Решението на комисията от 2009 година одобри искането на Австрия, Румъния, Словакия а, и а, други за отпадане. Затова трети член също трябва да бъде заличен. После, тъй като комисията не беше в състояние да докладва пред Европейския парламент и съвета мерките по отношение за рибяване, съобразно цените пазарни 1 януари, януари 2011 година поради редица причини, включително и късно предоставяне на информацията от държавите членки, края на доклада трябва да се отложи до 31 декември 2012 година. Предложените изменения са необходими, за да дадат възможност на регламента да функционира ефективно. Председателя моля ораторката да забави темпото на говорене. И комисията се настаня, надява, че ще бъдат направени нужните стъпки за приемане на измененията, така че регламента да бъде функционален е, в съответния срок. Благодаря. Председателя. Давам думата на госпожа Льовен. Благодаря. Това е изключително интересен регламент, който се появява сега е, за обсъждане пред парламента по отношение реформите на ОПОР. Виждаме как държавите членки могат да се очаква какво ще бъде поведението им, когато става въпрос за регионализацията като политика. Моля всички да обърнат внимание на това. Въобще не може да се приеме подобна позиция. Този регламент е уточнен 2007 година, по него имаше съгласие тази година и моля ви всички нека да знаят, че а, запасите за змиорка в Европа са общи. Има един вид змиорка в Европа. И наистина еволюцията е много интересна през трите етапа на змиорката, трите вида змиорки, които съществуват. И те е, живеят по различен начин от сямгата, например – Сьомката хвърля хайвера в сладка вода, а живее в солена вода, а при змьорката е точно обратното. Змьорката хвърля своя хайвер в морето и не всякакво, а в Съргасово море. Тоест, извън Европа, близо до а, Бермудския триъгълник, много далече. И след това змиорките умират, след като хвърлят своя хайвер. След това а, и с гълстра има, идва а, змиорката, европейската змиорка до а, а, европейски води, именно с помощта на Гълстрим. И така, точно това е нашия единствен запас. Нямаме 27 различни видове националност, ако мога така да кажа, на змиорката. Тя е само един вид за Европа. И това е нещо много важно. Това всъщност е символ на европейското сътрудничество, което трябва да имаме предвид. Ние трябва да сме в състояние да спасим европейската змиорка. Тя е една за нас. Има спад в запасите вече през последните 20 и 30 години и а, Международният съвет по защита на морето започна да прави своите анализи. След това издадоха а, своя доклад и биха аларма. Необходимо е да се намали смъртността до нула на змиорката, причин... смъртност причинена от човешка дейност. 4-5 години отне на Европейския съюз да се договори по плана за възстановяване на тези запаси. Това е всъщност плана, с който в момента разполагаме. Може би вие не сте го чели, ама аз си го прочетох. Защото съм докладчик по отношение на плана за възстановяване на запасите на змиорка. Интересни неща мога да ви кажа по отношение на този план. Например, държавите членки би трябвало да са предали своите национални планове на комисията до 31 декември 2008 година. Разбирам, че има проблеми с редица държави членки и искам комисията да ни каже колко са предали своите планове до 31 декември 2008 година. после. Ако не са направили това, държавите членки е трябвало да намалят своето риболовно усилие 50% 1 януари 2009 година. Колко от тях са го направили? имайки предвид, че не са си предложили своите годишни планове за управление. И както комисията вече спомена, държавите членки е трябвало да предложат различни данни, които да дадат възможност на Европейската комисия до 1 юли 2011 година да докладва на съвета, да направи оценка на перки, мерките, свързани с заребяване, с възстановяване запасите на змиорки. А сега комисията ни предлага един по-късен срок, 31 декември тази година, така че година и половина да разполагат държавите членки допълнително спрямо за плануваното, за да подготвят тези данни. Искам да чуя комисията да сподели какви са техните становища, защо не са предоставени тези данни от страна на държавите членки, за да могат да бъдат информирани както комисията, така и съвета. Третата стъпка. Държавите членки би трябвало да информират относно оценяването на своите национални планове и е, това трябваше да бъде предадено през това лято. Питам пак комисията колко държавите членки са изпълнили това свое задължение. След това преминаваме към самия регламент и целите в регламента. Проучих много внимателно съветите, които дава Международния съвет и пред няколко години те казват, че зарибяването, т.е. взимането на а, змиорки от Южна Европа, където има достатъчни количества и, например, прехвърляне в Северна Европа, Балтийско море и така нататък, тази мярка не се препоръчва според ISIS, е, Международния съвет за опазване на морето. Те повториха миналата година своята тревога, че такива мерки няма да доведе до възстановяване запасите на змиорки значително в Европа. И те твърдят, че е необходимо много повече проверки да се направят по отношение състоянието на запасите с е, а, защото ако се извади от Бискайски залив и се, и се изпратят, например, в Балтийско море, те ще се променят и може би ще излязат от Балтийско море и ще плуват 5000 км, за да стигнат до Гасо море, и отново да хвърлят хайвара си там. И няма доказателство, че те наистина намират своя път по този начин, че могат да излязат от Балтийско море, за да стигнат до мястото за хвърляне на Хайвер. Така че това е изключително несигурно положение на нещата по отношение на препоръките на Международния съвет за изследване на морето и регламентите и препоръките, които се отправят към държавите членки по отношение на техните планове, мога да кажа, че наистина тези мерки не е ясно дали допринасят за възстановяване на запасите, дали не би в крайна сметка да се стига до точно обратното. А именно да се насърчава улова на змиорките, което е пагубно за вида. Това все още е част от регламента. Не знае дали сега може да се залечи, защото държавите членки не знам дали са си предали своите оценки, но искам да посоча, че Швеция в своята оценка е посочила всички тези аспехи по отношение плана за възстановяване на змярките. Те са намалили с 50% улова, и въпреки това много са далеч от постигане на целите, а именно 40% да, не, да се постигне цел, която е много философска, може би, много абстрактна. Трудно държавите членки могат да изчислят как точно колко процента змьорки могат да отплуват от териториалните им води. Ирландия, например – единствената мярка, която според тях могат да приложат, да, да постигнат тази цел, е изобщо да забранят улова на змьорки. И те 100% са го направили. Няма улов. И въпреки това не могат да постигнат заложената цел. Не могат да гарантират именно, че 40% от змьорките отплуват защото наистина запасите са в ужасяващо положение. Ще ви прочета първия ред от съвета на Международния съвет за изследване на морето. 2011 година. Състоянието на змярките е критично и е необходимо да се предприемат спешни мерки. Тоест, непрекъснато се повтаря този съвет, че е, смъртността от антропогенна дейност и преместването на змьорките трябва да бъде всъщност намалено максимално. В противен случай е, проблема с запасите ще става все по-голям. Както вече казах, това е са общи запаси за нас, имат уникален жизнен цикъл, но 200 милиона години с тази този вид е, формира своя начин на живот, не можем да го променим, а виждаме, че за последните 20 години това, а, този античен вид изчезва пред очите ни и ние не реагираме адекватно на това. Още един въпрос към комисията, на който не се спряхте във вашето изказване – Каквото искате да залечите тук е девети член, трета алинея, както казахте. Но къде държавите членки в крайна сметка ще се появят със своите оценки и планове за определение, за а, управление? защото в трета алинея се сочи, че трябва да се предложат мерки, които имат в голяма вероятност да доведат до възстановяване запасите на европейската змиорка. Следващото изречение се споменава съвета. Това може да се залечи, но не разбирам защо цялата алинея предлагате за заличаване. Според мен тя е разумна и логично е, когато държавите членки предадат своите планове за установяване и за управление, комисията ще ги оцени и ако те не изпълнят целите си, тогава комисията може да направи свое ново предложение. Така че защо заличавате този уредба от регламента, не разбирам. А, бих искала да чуя становището на комисията. Впечатлението, и защото предполагам сте имали възможност да разгледате нези оценки, които са предадени през лятото от държавите членки. Да, имате вероятно впечатление как се движат те към целта. Според мен обаче е, Международният съвет за изследване на морето не подкрепя подобни мерки, защото те залагат на 50% а не 40, както се казва при нас. Благодаря, председателя. Благодаря, госпожо Любен. Още само една заявка за изказване мога да приема. Господин Дейвис, заповядайте. Благодаря, господин председател. Казвате, че 99% от запаса от змиорки е изчезнал. И комисията потвърди това. А, като си има предвид липсата на информация, може би процентът е 99,9%. Но въпросът ми е, има ли някаква искра на оптимизъм от някъде по тази тема? Давам думата на комисията сега да отговори. Благодаря, благодаря на всички бележки и въпроси. Преди да дам думата на експертите, искам да подчертая, че целта на предложението на комисията е да приведе регламента в съответствие с Лисабонския договор. За това а, преразглеждаме класификацията на правомощията, но не стигаме по-далеч, не преразглеждаме целият регламент. Що се отнася за член 9 алинея и правото на комисията да предлага съответни мерки, действително заличава се, защото идеята е комисията да предлага мерки, които, по които да се произнесе съвета след това. Тоест, заличаването означава, че комисията си запазва правото на инициатива, както се предвижда в член 17 по основополагащия договор, и съответно съветът може да предложи допълнителни мерки, не посредством делегирани актове, актове за изпълнение, а по силата на процедурата за съвместно вземане на решения. Благодаря. Господин, госпожо Левен, искате ли да добавите нещо? Не, следващият оратор от комисията. Благодаря. Аз искам да отговоря на три въпроса, чисто технически, повдигнати от госпожа докладчикът. Аз с удоволствие бих отделил много, много повече време е, да отговоря на тях, защото това е напълно възможно, но ние нямаме това време. Нека все пак да кажа. Що се отнася до забавянето спрямо сроковете? Първият срок 31 декември 2008 това беше крайния слог за подаване на плановете за управление от страна на страните членки да ги, дадат, да ги подадат на комисията. Има забавяне, не мога да ви кажа сега на Изус кой кога подаде своите планове, имаше забавяне главно дължащо се на изключително сложната техническо естество на регламента а също така и поради факта, че голяма част от е, плановете е, включваха и изключения. И тези изключения трябваше да бъдат оценени от комисията, тя да прати е, обратно искане до страните членки за допълнителна информация след това да се подадат на Международния съвет за управление на морето и така нататък. Тоест, това първоначално забавяне, одобряване на плановете доведе, разбира се, и до забавяне при изпълнението им. И съответно изпълнение на мерките за възстановяване на запасите. Отделно информацията за цените. Там също имаше забавяне в отговор на господин Дейвис, дали 99% или 99% и 99% цяло са изчезнали запасите, тази цифра се свързва главно с идеята, че намалява драстично връщането на младите екземпляри – Тоест е, не означава, че запасите, които живеят извън европейски води, намаляват, а просто скоро въпросът е колко се връщат. И е накрая, добър въпрос е това, ние нямаме начин да установим каква е тенденцията за сега. За момента има доклади от страните членки за горе-долу първите две години от изпълнението на плановете. Но възстановяването на запасите отнема, т.е. периода на живота е от 5 до 10 години, т.е. възстановяването на запасъще ще поне 20 години, очаква се поне две поколения да се сменят преди да, наблюда, да разберем какво се случва, така че за момента нямаме много големи основания за оптимизъм. Госпожо Лювен. Благодаря, благодаря за пояснението. Много интересно, според мен. Добре, страните членки имали ли са причини, по които не са подали плановете си, но в крайна краща тези планове се органи... обсъждаха 5 години преди да излезе регламента, след това са имали още 2 години, за да го предадат този план. И по силата на член четвърти. Алинея втора, Страната членка, която не е подала на комисията съответния план до 31 декември 2008, е задължена или да намали риболовното си усилие с 50% в сравнение с съответното усилие през 2006, или да го намали в посока с цел да се намали улова с 50%. И това намаление трябва да влезе в сила от 1 януари 2009. Всичко това звучи прекрасно, поне за мен. И всичко това е елемент, който ние бихме искали да се включи в плановете за регионализиране на управлението на риболовната политика. И въпросът ми към комисията е добре, страните членки не са направили това. И комисията има ли някакви възможности, правомощия да принуди страните членки да направят това, което се очаква да направят, или да си намалят риболовното усилие? Защо не е направено това? Смайващо е за мен това <laughs> и искам и да разбера какви полки можем да си извадим. Но сега в края на кращата, ако ще делегираме е, цялата тази дейност, как точно ще сме наясно какво правят страните членки и само ще седим и ще си дискутираме какво би трябвало да направят, не е ли така? А, господин Дейвис, ако мога да отговоря, Международния съвет за управление на морето казва, че между 60 и 70 година връщането на, на змьорките е намаляло с 5%. Тоест е стигнало 5%. Това са данните за връщането, но не знаеме, нямаме никакви данни за това какво се случва с хвърлянето на хайвера и съответно запасите в води извън Европейския съюз. Председателят, благодаря. Давам сега пак на представители на комисията. Благодаря. Ако мога да отговоря за санкцията от 50%. Няма сега да упоменавам конкретни страни, но мога да кажа, че има две страни, които са принудени да спазят тази санкция от 50%, защото те не са си подали плановете. Те правят именно това в момента 50% намаляване на риболовното усилие и още една страна членка, поне още една, която закъсня не толкова много и е, нейното риболовно усилие бе замразено до момента на подаване на плана. Председателят, госпожа Любен, искате ли да коментирате? Значи, една от страните, които намаляват риболовното си усилие е България, само че те имат изключение, защото става дума за е, е, Черно море. Сега, ако трябва да говорим конкретно кого да обвиняваме, ето казвам ви едно име. България като част от своята територия се включва в е, Дунавския регион, така че някои от реките се вливат в Дунав и т.е. част от територията и не се покрива от изключението. Значи те имат изключение само за една част от територията си, тази, която е, има реки, които се включват в Дунав. И за нея не подават е, планове. Обаче е, трябва да подадат план за реките, които се вливат в Средиземноморието. Това не направиха те и за това имат санкция за риболовното усилие в тази посока. Председателят. Добре, с това можем да приключим дебата и тази точка от дневния ред. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Заседанието ще продължи в 3 часа.